Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre place. La séance est reprise. Уважаеми колеги, приканвам ви да вземете местата си и да започнем заседанието. Започваме с общия докладчик Зигфрид Мурешан по проекта за бюджет 2018 ние сме получавали съобщения а, по този повод, а, както и има публикувани такива от комисаря Ретингер. И така, виждаме, че имаме а, изменение 1,4% и 8,1% съответно в бюджетните кредити и в бюджетните разпределение. така в най-общи линии ще разгледаме проекта за бюджет 2018 година на 15 март. Започна подготовката за триалога и нашият общ докладчик ни предлага проект за мандат, за да започнат и за да се водят по този начин тези преговори. Така давам думата на общия докладчик. Благодаря, господин председател. Знам, че е трудно да обсъждаме бюджета при това хубаво време навънка, но така ли че всъщност е твърде об, топло навънка, тъй че колегите, които са дошли в тази добре климатизирана зала днес, вероятно са направили добрия избор. Благодаря ви, че сте тук, за да обсъдим темата. Както каза председателят, проекто бюджета, предложен от комисията, за 160 милиона е най-високият възможен, милиарда е най-високият възможен бюджет, предлаган някога от комисията. И така, на основата на указанията, прияти в Страсбург на пленарна сесия, комисията предложи проекто бюджета в края на май и за първи път обсъждаме сега проекто доклада, който аз ви изпратих преди няколко дни за мандата за летния триалог, който ще продължи с комисията и с съвета в средата на юли. И след това, веднага след а, а, почивката през лятото, ще приемем през а, октомври позицията на а, парламента и след това ще а, преминем към процедура на помиряване. Как изглежда проекто бюджета на комисията и какво е моето становище по темата? На първо място трябва да кажа, че цялостните приоритети, които сме приели в указанията през март месец, а именно номер едно растеж и заетост и а, на второ място сигурност и безопасност за гражданите, те са спазни от проекта бюджета на комисията. И по-конкретно, аз казах, че по дневния ред за растежа и заетост искаме да се спрем на тези а, теми, които а, укрепват нашата економика, които я правят по-конкурентоспособност, иновации, малки и средни предприятия и какво са направили от комисията 7,3% повече за големите иновационни програми. 8,3% 9% повече за, за свързване на Европа, 9% повече за Еразъм. И също така има 233 милиона евро за програмата за справяне с младежката безработица. И а, това мисля, че е много добре, защото безработицата сред младите е много висока в Европа. Като казах безработица сред младите, трябва да знаете, че комисията вече включи преразгледаната многогодишна финансова рамка, която приехме между парламента и съвета, но тогава не беше все още прията от съвета, така че комисията вече взе предвид това и това беше положително по виши натиска към съвета за приемане. Както разбрахме, Обединеното кралство, което блокираше приемането на тази рамка в съвета, вече е оттеглило резервата си. Което означава, че ако прегледа на многогодишната финансова рамка се приеме, можем след, след, от следващата година можем да говорим за същата дискусия по същите приоритети, без да се ограничаваме с това, което сме приели през 2013. И сега, към Еразъм, инфраструктура и иновации. Минус 0,6% за Козме за малките и средни предприятия. Тук трябва да въвлечем, въведем едно из, е, уточнение. Работихме по Еразъм и по а, другите теми, но всички скептично гледат това, което се случва в Козме. Там наистина една година е малко по-висок бюджет, една година по-нисък и това зависи от програмирането. Миналата година беше доста високо финансирането и фактически като сравняваме с предишната година е голяма разликата, но също така трябва да вземем предвид и политическия сигнал, който отпращаме. Казваме, малките и средни предприятия са важни за създаване заетост в Европа, искаме да ги укрепим и минус 2,5% разбира се не е правилният политически сигнал, така че трябва да поработим с комисията, за да видим как може да се обърне това. Една област, която също трябва по-средочено да разгледаме, със съответните колеги от комисията ИТРЕ, че комисията е намалила Галилео и Етнос, големите инфраструктурни проекти, екти там, тази бюджетна линия, конкретно малко из, а, по повишение за Галилео и преди всичко намаление за Егнос и сега трябва да видим и да уточним с комисията какво се предвижда. да уточним това следващите няколко седмици. 40 милиона евро за отбраната. Това е нещо е предложила комисията. Това е нещо, което ние подкрепяме от самото начало, тъй като виждаме, че в проучванията за отбраната, тези държави членки, където са готови държавите членки да се сътрудничат, да са, следят своите ресурси, за да получат определен резултат и след това да го споделят в другите държави членки, в индустрията. Това е нещо много повече за предпочитане, отколкото сценария който до момента наблюдаваме. Има 28 държави, 28 финансирания, 28 проучвания. Защото, разбира се, разходите в това отношение са малки в сравнение с тези в Съединените щати, но липсата на синергия, липсата на економика на мащаба е нещо, което ни пречи и фактически тази насока променя начина по който стоят нещата и се надяваме да продължат по този начин в 2018 година. Както каз, знаете, за а, позиция 1Б а, е, ние приемахме, че оперативните а, програми трябва да финансират от миналата година. сега имаме 64 от 69 а, м, органа акредитирани и се предлага 24% увеличение. 1% за а, а, позиция 4 и предвиденото за непредвидени а, ситуации е 7 518 милиона евро, а именно 50 милиона от миналата година. В трета позиция тази сутрин, колеги, имаше мониторингова група а, и по-конкретно за АМИФ и АСФ. И а, какво смята комисията по този въпрос? Смята, че най-високата точка на кризата вече е отминала и вече не сме в ситуация, в която ще дойдат още един милион бежанци в Европейския съюз, както стана през 2015 година. Така че ни трябват повече пари, за да се справим с ситуацията и с регламента от Дъблин, прилагането му, тъй като той не се прилага от следващата година, също така разпределението на мигрантите не върви така, както се очакваше. Тоест, нуждите там са по-малко, отколкото миналата година и това е причината, преди която комисията предлага намаление и за АМИФ, и за АСФ. Много скептично сме настроени, защото и тази сутрин видяхме в мониторинговата група, че това стъпва на един оптимистичен сценарий. И ако се развият не много положително обстоятелствата, няма да можем да действаме. Видяхме с Турция и с източното Средиземноморие как вървят нещата, но Централното Средиземноморие продължава да поддържа един висок брой бежанци. Трябва да сме готови да се справим и трябва да можем да подкрепим нашата държава членка Италия, да можем да я подкрепим, ако не се подобрят нещата там. Ето защо аз смятам, че ограниченията, намаленията към АМИФ и АСФ а, са неподходящи. Аз съм много критично настроен. Особено а, по отношение на борбата с трансграничната престъпност, намаляване на средствата имаме там. А, в контекста, в който така. На атакуващия миналата седмица в а, инцидента в Лондон, беше ясно, че той се следи от италянската полиция и смятаме, че там трябва да има повече средства, за да се а, борим с а, трансграничната престъпност. А, по Еолиза, ЕАЗО, Европол и Фронтекс, знаем, че комисията предлага нива, които са по-низки от това, което искат агенциите, така че ще трябва да работим заедно, както и с агенциите, така и с колегите от комисията Либе, да видим къде са реалните нужди. Агенциите винаги искат повече, после комисията винаги казва, че агенциите не могат да усвоят всичко това, че говорят за по-високи нужди, отколкото са реалните, така че трябва да преценим. Има намаление и за ИПА Търки, е, Турция, но увеличение а, е, за ИПА а, е, Западни Балкани. А, е, тук започваме диалог, защото това също според нас е неправилно а, послание, което отпращаме. А, мисля, че това не е подходящо от политическа гледна точка и има увеличение, което трябва да приветстваме. Като поле, последен елемент тук в а, позиция 4 а, е, че не знаем все още как ще а, продължи инструмента за, а, с Турция за а, бежанците. Остават известни средства там, но не знаем дали е, как ще се продължи. Няма политическо решение все още и аз бих призовал комисията да вземе решение скоро, тъй като трябва да знаем какви ресурси са нужди, ако са нужни, ако са повече от 233 милиона. Това трябва да е ясно. Ако се предложи по голяма сума, ще има нужда от допълнителни източници на финансиране и така, както казаха по позиция 4, има доста елементи, които трябва да се пояснят, особено що се отнася до Западните Балкани, но всичко зависи и от необходимостта за инструмента за беженци с Турция и там се чака яснота от страна на комисията. И бих спрял тук, господин председател, с радост бих чул предложения и а, техните становища. Също така а, има крайен срок за изменения а, след а, реално 18 часа до утре и после ще гласуваме през юли месец. Като цяло, като заключение, кът, комисията е откликнала на нашите основни приоритети. Е, като цяло е добър проект от бюджета, но има някои моменти, на които трябва да настояваме или да уточним. И там да се уточни бюджета, особено що се отнася до миграцията и бъженците. Там трябва да видим какво предстои като развитие в следващите седмици и месеци и дали а, е, средствата, които предлага комисията, са достатъчни. Благодаря много. Благодаря, господин основен докладчик за това, че ни представихте толкова последователно, толкова обстойно основните линии на предложението за бюджет за 2018 година. Предлагам сега да дам думата на докладчиците в сянка. Първият сред тях е Даниел Евиоти. La президенте. Presidente, eh, mi благодаря, господин председател. Развълнуван съм, тъй като за първи път е, говоря в качеството си на докладчик сянка по общия бюджет. Започвам веднага по темата. Благодаря на докладчика. Мисля, че до този момент той е работил много балансирано, уравновесено и задълбочено, като се е опитал да обхване всички раздели. И е, е включил различни е, потребности, е, изразени и желания на комисиите и на е, политическите групи. В рамките на трилога се опитваме да се освободим от политическите си пристрастия и да защитаваме позициите на парламента. Това е чудесно. Сигурно сте видяли, че се въздържаме по някои от точките, да кажем младежката гаранция. Страхуваме се, че в някои случаи е, има риск комисията да не може да се придържа към съответните е, суми. И че всичко това естествено ще засегне и администрацията, и университетите, и студентите. За дълбочение и уравновесен подход на колегата Морешан е важен. тъй като тук става дума и за политиката по отношение на предприятията, миграцията, беженците, отбраната и сигурността. Това не означава, че Предложенията на докладчика, независимо от това, че ние ги смятаме за уравновесени, не могат да бъдат подобрени. Работим по този въпрос. Анализираме тези предложения и смятаме, че върху тях трябва да падне основната тежест. Може би е, пътя, който чертава е, докладчика, трябва да бъде подобрен. Е, ще се опитаме до днес вечерта да внесем измененията, които предлагаме и докладчикът вече е информиран, че с нашите изменения ние не се опитваме да внасяме корекции е, и да го критикуваме, а желаем да подобрим това, което той е представил на нашето внимание. Най-вече темата е, младежи. Само с младежката гаранция не можем да се справим с проблемите, е, нито с е, така наречения паспорт Интеррейл за е, пътувания с влакове. Така че ще се спрем в нашите изменения на някои сектори, но ще се опитаме да подходим съобхватно към темата. По темата миграция и е, сигурност можем също да внесем изменения с цел подобряване. Ще се опитаме да бъдем конструктивни. Но смятаме, че темата сигурност трябва да бъде разглеждана отделно от темата миграция. А отбраната в общи линии сме съгласни, но по темата Турция ще има някакви промени, предложени от нас. За нашата политическа група е изключително важно отбраната да обхване всички е, външни е, граници на Европейския съюз е, и е, на юго-исток и е, съобщо по Средиземно море. Със сигурност ще трябва е, да проведем тежка битка с комисията, но още повече с съвета. За всяко ново действие или мярка трябва да се предвиждат нови средства. Ако желаем действително да бъдем активни е, и в сферата на културата, и на младеща, и отбраната, и е, предприятията, миграцията, беженците, ще трябва да е, имаме предвид и допълнителните мерки, които не са включени нито в АМИФ, нито в досегашния ни бюджет ще трябва да се предвидят допълнителни средства. Това е принципно положение, от което ще се ръководим. В съвета не очакваме лесни преговори и консултации. Обикновено съвета се затваря, така да се каже, в своите е, помещения и сгради и ние не знаем какво става там. Е, в заключение ще кажа, че е, нашата институция е, е призвана да предложи е, е нещо по-добро на гражданите. И трябва да използваме е, бюджета именно за да постигнем тази цел. Обикновено е, в е, рамките на партиите не се водят такива дискусии, но тук в парламента, а също и когато става дума за партийна политика, това именно е инструмента, с който можем да реализираме нашите обещания и да отговарям на очакванията на гражданите. Така че предстоят ни тежки преговори. Първо трябва помежду си да се споразумеем за компромисни текстове. И както още в началото казах, ние ще внесем измененията, които сме подготвили и ще се е, постараем да бъдем в подкрепа на докладчика. Много е важно Европейския парламент да е, бъде сплутен и да излезе с една единна позиция. Сега давам думата на Анели Ятемаки. Благодаря. Ще Благодаря, благодаря на колегата Морешан за добрия и уравновесен е, проекто доклад. Благодаря му специално за това, е, че посочвате необходимостта от е, финансиране за селското стопанство, за земеделските стопани с оглед на е, санкциите, наложени на Русия и е, ответната реакция. Е, до голяма степен тежкото положение на някои земеделски стопани се дължи именно на тази ответна реакция на Русия. Е, комисията не може да си затваря очите пред е, реалността и е, да стовари само на определени сектори цялото неблагоприятно въздействие на е, санкциите, които бяха наложени и ответната реакция на Русия. Ние трябва заедно да се постараем да смекчим последствията от тези решения, които взехме заедно. И още нещо, задачите ни във връзка с опазването на климата. Комисията се е ангажирала с целта 20%, но за съжаление ние при настоящия бюджет не сме в състояние да постигнем тази цел. С е, наличните средства е, не можем да предприемем необходимите действия и изобщо може би почти никакви действия е, за опазване на климата. Само се говори, а нищо не се върши. И още нещо на трето място, една много актуална тема развитието на общата политика на отбрана Мога да подкрепя комисията в това отношение, но целта може да се постигне ако дори при економии е, на средства, ако действително нещата много добре се планират и организират. И накрая едно изненадващо за всички явления и предизвикателство пред всички нас. Миграционната криза. Нуждаем се също от добро планиране, добре обмислени действия. Надявам се, че през следващите години ще можем, е, ще бъдем в състояние да е, спестим средства в тази сфера. Е, ще бъде чудесно да имаме конкретно предложение за външния инвестиционен фонд най-вече по отношение на Африка, бих казала, трябва да се постараем да анализираме много задълбочено причините, преди които хората напускат домовете си е, и желаят да се настанят и да живеят някъде другаде. Е, тези причини са много сериозни и трябва да търсим решение за тях. Благодаря. Господин Таран. Е, мерси, месье президент. Just to reinforce the phenolugric component of... Um... Нека да е, е, кажа, е, че по темата бюджет, европейски бюджет, бих предпочел да говоря народния си език фински, да видим как функционира превода. Да. Докладчикът е свършил чудесна работа, според мен. Поздравявам го много сърдечно. Но независимо от поздравленията, имаме една молба към него. И към всички вас. Парламентът е, през есента би трябвало да разгледа отделните компоненти и сектори в този или раздели в този доклад, в тяхната взаимосвързана с климатичните промени. Да, добре. Това е нещо, което признаваме, че заслужава особено внимание, но след това идва пазара на труда. И укрепването на този пазар и на и, така, обезпечаването на правилното му функциониране. Зелените са готови е, да подкрепят фонда за солидарност. Ние приемаме тази идея. Но си поставяме въпроса 80% от средствата желаем да прехвърлим, така да се каже, да отклоним от Еразъм Плюс. Дали това е много разумно? В бюджетната комисия водихме разговори с комисаря Етингер по този въпрос. Това е, така да се каже, първият въпрос, който стои пред нас. В Страсбург преди една седмица така, чествахме Еразъм и успехите на Еразъм. Но ако се извърши този пренос на средства и прехвърлянето, ще приключим с успехите. И освен това, е хубаво да помислим и за пенсиите, и за промени в е, правилника за служителя. Е, ако правилно си спомням, комисарят е, Етингер също подчерта, че в така, близко бъдеще ще трябва да се предприемат някакви стъпки за гарантиране на пенсиите. Е, обръщам се с е, е, едно желание към всички вас и най-вече към докладчика. Може би трябва да се опитаме да направим една пенсионна реформа. По начин, който да не накара гражданите на Европейския съюз да смятат, че ние сме особено активни и, така заинтересовани да променим нещата в наша полза. Много е така деликатно да предприемаш някакви действия за самия себе си. Не се тревожим, да, видите ли, за гръцките пенсии и естенските пенсии, а за нашите пенсии. И затова ще трябва много внимателно да подходим към обсъждането на този въпрос и да видим в какъв формат да бъде то. Затова от е, Ари Ваданен е, от Финландия, е, който всъщност се явява на състезанията и ралитата е, за Франция. И той във връзка с пенсията и с въпроси, които му бяха задавани в това отношение, казваше да се пенсионирам. Какво? Да се разделя с живота, да се пенсионирам така да се каже, от живота. Не. И така, казвам това просто за да се знае, че когато говоря за пенсия, това не означава, че смятам да напускам на политическия живот и да спра да съм активен. За да намалим разходите за пенсии на депутатите, аз предлагам да ги преизбираме максимално дълъг период от време. И ако гарантираме, че всички депутати ще бъдат преизбрани, така ще намалим разходите за пенсии на бивши евродепутати. И накрая ще чуем от докладчиците в сянка в залата. Ако има колеги, които желаят да се изкажат след чудото от колегата Морешан, могат да го направят сега. Не виждам да има желаещи. Ако ми позволите, ще се присъединя към желанието, изразено от господин Тарант. Наистина, за Еразъм само преди една седмица отпразнувахме 30 годишнината на Еразъм, но същевременно Еразъм е и машина за разочарование, защото само 50% от подалите му оба да участват в Еразъм успяват да го направят и да отговорят на условията. Само 11% от отлични по качество проекти са били всъщност изпълнени. Този вид разочарование може да се обърне всъщност срещу Европа. Вярно е, че Еразъм е много успешна програма, част от европейската идентичност, защото се предоставя дългосрочна мобилност на младите. И с всички тези уточнения, господин докладчик, ви приканвам да направите заключенията. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на вас и на всички докладчици в Сянка е, за колегиалната и положителна атмосфера, в която работим още от началото на годината. Очаквам с нетърпение да видя измененията на колегите, така че в крайна сметка да привърша работа по доклада и да го гласуваме едната седмица. И само няколко думи за Еразъм. Аз съм съгласен с това, което се каза от колегите и мисля, че то допълва доклада, така че ще очаквам с нетърпение предложенията за изменения. Още една дума по Еразъм, господин председател. Мисля, че в началото на годината казах, че според мен тази програма трябва да се изпълнява, защото наистина има голямо търсене, много квалифицирани младежи кандидатстват. Програмата засилва тяхната европейска идентичност, освен това – 65% от работодателите в Европа ценят международния опит на младежите. Следователно е разъм, увеличава и шанса за намиране на работа. Това допринася за личната конкурентоспособност и трудовата мобилност – ние бихме искали тази мобилност да се подобри в Европа и Еразъм със сигурност ще помогне. Затова и аз предлагам увеличенията по Еразъм да се подкрепят. Това на първо място да се подкрепи увеличението с 9% в проекто бюджета. На трето място никой от новите инициативи на комисията не бива да постави под въпрос Еразъм. Когато комисията ни представи новото предложение, представи и предложението си за солидарност, което обединява различните доброволчески програми и се добавят още малко средства отгоре. като стипендиите, които са в сърцевината на Еразъм, няма да бъдат засегнати. Напротив, добавят се още 9% за програма Еразъм. Просто пари, които преди се харчеха под названието Еразъм сега ще се използват за тези солидарни доброволчески дейности. И накрая дори инициативата Интеррейл, която моята група подкрепя, трябва да се развие така, че по никакъв начин да не застраши съществуващите програми в Европа. Това включва, разбира се, и Еразъм. С всички тези уточнения, скъпи колеги, очаквам бъдещите разисквания и следващите 10 дни. Благодаря. Много ви благодаря, господин докладчик. Още веднъж трябва да ви похваля за отлично свършената работа. Измененията трябва да бъдат представени най-късно до 6 часа тази вечер. Гласуването е в Комисията по бюджети на 21 юни и в пленарна зала през юли. С това приключваме точката за мандата за тристранната среща и продължаваме с изслушването, което започва обаче в 16 часа. Затова временно преустановявам заседанието. Ще го подновим в 4.00 часа.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 Скъпи колеги, моля да заемете местата си, за да можем да продължим с нашето заседание. Продължаваме заседанието. Този следобед ще разгледаме многогодишната финансова рамка, каква би трябвало да изглежда тя след 2020 година? Ние ще преценим силните и слаби страни на сегашната система на МВР. Ще разгледаме как се изпълнява тя и доколко отговаря на стратегията ни. Първо ще чуем двамата докладчика. Това са господин Олбрихт и госпожа Тома. И двамата ще имат по 5 минутки. Разбира се, ще е още по-лесно, ако техните гледища съвпадат. След това ще чуем гостите, които приеха да дойдат тук и да разговарят с нас. Всеки ще разполага с 15 минути за своето изложение. Комисарят ще се присъедини към нас към 5 часа. Той ще си тръгне в 17 и 45 предлагам, че ние ще продължим работа до 18.30. Сега давам думата на господин Олбрихт и госпожа Тома. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на нашите участници за това, че приеха да гостуват и да направят своите пояснения. Благодаря и на парламентарната служба за организирането на това изслушване. Много съм доволна, че тази сутрин най-сетне се прие предложението за междинна оценка и преразглеждане на МФР. Ние не можем да знаем доколко ще е решаваща ролята на парламента при тази дейност, но ние всички искахме да се направи такъв преглед и за това трябва да сме доволни. Както видяхме, в крайна сметка Обединеното кралство не блокира предложението. И в бъдеще ще имаме още много разисквания. Всъщност, е, Обединеното кралство много внимателно следеше какво се случва и мисля, че тук бяха важни действията на парламента, както и на господин Юнкер. И тъй. Сега говорим за силните и слаби страни на многогодишната финансова рамка, която е в ход. Ние искаме да подготвим по-добри условия за следващата За да се случи това, ние трябва, разбира се, да разговаряме и с хора от други институции. За това ще присъства и господин Йотингер. Този доклад по собствена инициатива, който ще анализира силните и слаби страни на МФР, е важен – ние ще видим доколко МФР отговаря на целите на стратегията Европа 2020. Парадоксът е, че всички ние смятаме, че ще трябва да се мисли за бъдещите предизвикателства – Например, при МФР имахме дефицит на инвестициите още от 2009 година. Имаше и други непредвидени фактори. но въпреки, че сме констатирали тази необходимост, ние не разполагаме с необходимата стратегия или инструмент. За първи път обаче ние трябва да изготвим модела на бъдещата многогодишна финансова рамка, като тази стратегия, която трябва да следваме, не е формулирана предварително. Следователно, ние ще трябва да работим по тази рамка, без да има изрична стратегия. Ето защо в хода на изслушването ние трябва да поискаме да ни се обясни връзката между Европа 2020 и текущата МФР. Трябва да видим до каква степен стратегическите въпроси са определящи и за бюджетните и финансовите подходи до каква степен можем да кажем, че ще минем и без стратегията. Според мен бюджетният елемент е много важен и за бъдещата стратегия на Европейския съюз. Трябва също така да отчетем, че е необходимо да дефинираме каква ще бъде тази бъдеща стратегия. В това отношение ми се струва, че изслушването е съвсем навременно и ще е много полезно. Благодаря, госпожо Тома, господин Олбрихт. Благодаря. Искам да добавя само няколко думи към казаното от госпожа Тома. Аз на първо място искам да кажа добре дошли на докладчиците за това изслушване. В сегашния момент повече от всякога ние говорим за общата европейска политика – като я дефинираме чрез бюджетния инструмент. Докато обсъждаме бюджета, всъщност косвено ние обсъждаме и европейския модел, европейската политика. Сега МФР ще трябва да се разработи без стратегия. И това ще се отрази и на разработването на политики и на бюджетния дебат. На второ място Европейският парламент ще започне обсъждането на следващата рамка – докато текущата рамка е едва в своята четвърта година. Но така се работи в Европейския съюз. Ние не изчакваме за резултата, а планираме следващата стъпка веднага. За това и ще видим какво би могло да бъде постигнато, какво е правилното трябва да видим и кои са силните и слаби страни на текущата МФР в нейната четвърта година. Знаем много добре, че в крайна сметка това ще е някакво съчетание на придобития опит до тук и новите предизвикателства на политическия контекст. Днес бихме искали да говорим най-вече за това, което е необходимо да се промени в сегашната многогодишна финансова рамка. Това трябва да обсъдим на първо място и на второ място новите приоритети, създадения контекст. Едва когато обединим всички тези въпроси ще сме готови със свои предложения. И така ще знаем и докъде сме стигнали. Благодаря. Благодаря ви, господин Олбрихт. Искам да кажа добре дошли на нашите гости. Първият е господин Михаил Козлов, Тези от вас, които са участвали в дискусиите по FC, сигурно са запознати с нашия гост. Спомняте си тристранните разговори и съответно сега сред нас е представител на Сметната палата, който ще говори. Ше. Благодаря, господин председател. Уважаеми са докладчици, благодаря ви за думата, уважаеми депутати. На първо място искам да отправя благодарности към всички вас за отправената покана – според мен това е една добра възможност за Европейската сметна палата да а, сподели своя опит, натрупан през годините по системата на европейския бюджет. И смятам, че също така това е добър знак за сътрудничество между нашите две институции и ние ще продължим този диалог от тук нататък. Сега ще продължа на английски, ако ми позволите. Европейският съюз е на кръстопът. Определено много кризи протекоха и продължават да текат. Много предизвикателства и много приоритети имаме този контекст искам да отправя едно послание, че Европейския съюз, Европейския проект е, може би, единствената альтернатива за всички нас а, от тук нататък. И оттам европейските граждани искат действия. Те искат действия по правилния начин. Новата финансова рамка трябва да може да се справи с настоящите предизвикателства, но също така да предостави една солидна основа за а, бъдещето. А, три основни теми ще засегнат моята преди, а, пре, презентация днес. Да започнем с ограниченията. През последните 10-15 години а, видяхме много и изследвания, много доклади, САПИР, Терим, за е, европейски бюджет. И всички тези а, е, доклади бият алармата. Тези изследвания задават много въпроси за европейския бюджет. Някои от а, е, тях го представят като система от неуправляеми компромиси. Някои задават въпроса дали то е гъвкав или не. Някои отбелязват, че европейския бюджет е по-скоро реактивен, отколкото проактивен. Много въпроси а, има за качеството на разходите и легитимността на европейските разходи в държавите членки. И все по-често напоследък вървят и въпроси за несъразмерността между нуждите и ресурсите. И така, моята цел днес е да разгледам някои от тези въпроси, които трябва, според нас, да а, се отразят в многодишна финансова рамка. Но ще забележите, че често-често ще е, отбелязвам е, негативни елементи, ще повдигам критични въпроси, но от самото начало трябва да кажа, че финансовата система е много силни страни и смятам, че някои от тях трябва да бъдат запазени, но от е, гледна точка на Сметната палата днес задачата ми е да повдигна основните въпроси е, пред вас за вашето внимание. През годините Европейската сметна палата идентифицира редица въпроси от годишен и многогодишен характер, които се забелязват в европейския а, е, бюджет. На следващо място а, е, бъдеще срещу минало. И така имаме система от компромиси, които са натрупани през годините. Те са свързани с, да речем, и, и разширяването или по-добрата интеграция или отговора на кризата и става все по-трудно да се справим с тях, особено в ограничителни бюджетни условия. И така, многогодишната финансова рамка беше въведена, за да се въведе известна гладкост в многогодишния цикъл. По този начин е известна прогнозируемост се въвежда, но дали няма и, и по този начин една твърдост, която се въвежда, можем да си зададем този въпрос и смятам, че можем да отговорим на него всеки един за себе си. Около 70%, даже повече от европейския бюджет е предварително разпределен. Продължителността. Цикъла на многогодишна финансова рамка е определено повече от 7 години. Всъщност от началото на планирането а, до последния а, момент е 13 години. А това е нещо твърде дълго като система за бюджетна, а, за бюджетна ефикасност. И е, както спомена а, господин а, Албрехт, момента в който започваме да планираме за следващия период. Дори не сме стигнали до момента на е, най-нормална скорост за настоящия период. Що се нася до ограниченията, стратегията е, за, а, е, в това отношение много сме коментирали. Имаме паралелни приоритети и ние, както сме заключили в някои от нашите доклади, не се пренасят и превеждат много добре в а, оперативните приоритети. Също така можем да зададем въпроса кои са приоритетите. На първо място, докато парите тръгнат към окончателните бенефициари, тези приоритети вече не са на дневен ред. И на второ място, някои от политиките всъщност са от 50-те и 60-те години. Тоест, може би е добре да са ги разгледаме малко по-критично. По сложността. Коментирали ли сме не веднъж по тази тема и ще го направим отново и в следващия доклад. Трябва да кажа, че вероятно е нужно да приемам, че няма как да се избегне напълно сложността. Но трябва да се търси равновесие, така че отчетността и прозрачността да бъдат по-добре добре застъпени. Що се отнася до изоставането, това не е нещо ново, но за съжаление са, се превърна в постоянна характеристика за всяка една многодишна финансова рамка по различни причини отново. По е, не план, разпределените, не е, платените ангажименти, също и те са се превърнали в постоянна характеристика и доклада в, т.е. Сметната палата доклад във всеки един от анализите и докладите си по тази тема. Европейския бюджет дали е твърде малък или е твърде негъвкав? Разбира се, това е политически въпрос, размера на бюджета. Не аудиторите трябва да го обсъждат, но какво трябва да правим? Да наблюдаваме а, е, увеличаващата се разлика между нуждите и ресурсите. На следващия слайд съм включил някои примери от нашите одити за изпълнението, които в крайна сметка се превръщат в специални доклади и представляват много а, е, интересен поглед спрямо това как ограниченията които вече описах, е, се проявяват в самите е, програми. Това е свързано с координацията, изготвянето на програмите и също така се поставя въпрос и стоеността на някои от е, разходите. И това също е важно за бюджета, ориентиран към резултатите. От гледна точка на разходите искаме да повдигнем и да разпалим дебата за това, защо се случва това, защо стига винаги палатата до такива заключения по отношение на основните политики за разходни политики на Европейския съюз. Трябва да признаем, че в миналото е имало доста опити да се подобри настоящата система и сме се опитали да предефинираме и да префокусираме приоритетите и тук имаме Лисабонската стратегия, Европа 2020 година, приоритетите на комисията. Също така има и реориентации и предпакетиране в известен смисъл на разходите, както и пре въвеждане на някои от политиките във всички нива. Също така продължаваме да се опитваме да постигнем повече с по-малко. Това са финансовите инструменти. Отново тук палатата смята, че са смесени резултати в момента, но не, също така не пропускаме факта, че има потенциал при определени условия да се подобри или засили използването на определени инструменти. Има доста опростяване, което е по-скоро от, от техническо естество стъпка. ориентирането към изпълнението, това е нещо, което можем да приветстваме, но не е лесно се постига в настоящата система. Основната цел тук, според нас, е да се притесняваме по-скоро за реалното изпълнение и реалните действия, а не а, да въвеждаме само рамка за изпълнение. И смятам, че този въпрос отново ще възникне в а, предстоящия ни доклад. Нивото на спазване доста се е увеличило а, от двуцифрени преди 10 години нивата на грешка сега са между 4 и 5% в основните разходни области. Това е добър знак сам по себе си, но разбира се има и на къде да се върви. И така стигам до втората част на презентацията си. В нашия а, брифинг документ за междинния преглед на годишна финансова рамка отбелязваме, че европейска бюджетна система трябва да се опита да бъде по-гъвкава, по-ефикасна и по-прозрачна, за да може да се спечели отново доверието на европейския гражданин. Този, а, на този слайд виждате някои характеристики за това какво имаме предвид по тези, тези, тези три термина. Може би в рамките на дебата можем да се върнем на този въпрос малко по-задълбочено. Естествено, стои въпроса какво да се направи, за да се постигне именно тази гъвкавост, ефикасност и прозрачност. Според нас, като сметна палата, трябва да има подход стъпващ на доказателствата и трябва да има правилна поредица от събития, когато планираме бъдещото, бъдещата разходна политика на Европейския съюз. На първо място трябва да знаем какво искаме да постигнем, какво искаме, какво е възможно да се постигне, особено ако имаме амбиция за резултатно ориентиран бюджет. Определението на резултати трябва да дойде на първо място. И една важна характеристика тук е, че е, не само трябва да е, оценим старите програми, но също така и да е, сравним справянето на приоритет в различните сектори, програмите в различните сектори и също така да сме наясно, че оперираме в определена среда с ограничен бюджет. На следващо място трябва да преценим какви са необходими за на европейско равнище средства и политики, така че да се вместим в а, ограниченията за а, разходи. Това, разбира се, отново е а, обект на дебати, но не е. Последната плата трябва да коментира какви са ограниченията за, по разходите. И оттам многогодишното предложение а, за финансова рамка трябва да се разработи. Консенсусът за това какво трябва да се финансира от европейския бюджет продължава да липсва от дебата. Всички сме съгласни според мен с тази тема. Няма ясни критерии до момента за а, определяне на политиките, които трябва да се финансират на европейско равнище. В нашия брифинг документ апелирахме за определени теми и оттам процесът е, е добре дошъл и той трябва да бъде приятият от Европейския съвет колкото може по-скоро, защото е, изходният въпрос за този дебат е, би могъл да бъде какво представлява Европейския съюз на глобално равнище. Виждаме, че Европейския съюз като цяло изостава по много показатели. Ето защо трябва да направим нещо по въпроса и така. По, по, на по-оперативно равнище нужно е общо разбиране за европейската добавена стойност и да приемем също така определен брой политики, които ще се финансират от Европейския съюз. Комисията и се нуждае от този принос, не само за да изготви добре предложението си, но също така и да спести време, за да се мали периода на планиране. Отново няколко предложения в областта на кохезионната политика. Ако вярваме, че кохизионната политика трябва да е част от следващия бюджет. Нашите специални доклади дават е, доста добра идея за това какво да се направи, да се планира по-добре и да бъде по-ефикасна политиката. Сега, съвсем набързо няколко думи по а, е, Бялата книга на комисията. От историческа гледна точка Европейският съюз е винаги извършва напредък по, в трудните времена. Това а, означава лидерство, коражно и много сериозна ангажираност в Европейския съюз. От тази гледна точка приветстваме Бялата книга, така както беше предложена от комисията, но също така приветстваме и а, това, настоящото и други събития, които се а, е, провеждат. Важното тук е, че е нужна реформа на бюджета при който и да било от сценариите, които се а, представят в а, Бялата книга, но също така и при а, отсъствието на Бялата книга. Както казва се докладчика там, а, необходима е промяна из основи. Последните изследвания показват, че гражданите подкрепят европейските е, приоритети, но също така подкрепят идеята за референдум, дали тяхната държава трябва да остане в Европейския съюз. Един от начините, по който можем да изтълкуваме тези на пръв поглед приори... Е, противоречиви е, резултати, е, че може би гражданите подкрепят Обединена Европа, но не са съвсем съгласни с начина по който се осъществява този проект. Ето защо смятам, че една от задачите на нашата сметна палата е да приканим всички да погледнат и да а, разгледат тези резултати, да им обърнат внимание и да а, се постараят да създадат един по-добър европейски бюджет за Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря за това изказване това припомняне на принципите и тези препоръки, които направихте и този хубав цитат от Алберт Айнштайн, който може да се е, приложи към някои от нашите практики за това, че лудост е да правиш едно и също отново и отново и да очакваш различен резултат. Благодаря ви отново, господин Козлов, за това, че ни дадахте представа за гледащето на Сметната палата, която ни приканва към гъвкавост и добро дефиниране на общото европейско благо и нужните бюджетни средства, за да можем да го да стигне то до всеки европейски гражданин. И сега ще дам думата на доктор Акос Кенгел а, от о, университета Корвинус в Будапешта. Дали сте сред нас, уважаеми доктор Конгел? Имате думата. Благодаря ви, че сте сред нас. Добре дошъл. Микрофон за оратора, Благодаря, господин председател. За мен е огромно удоволствие да се отзова на вашата покана и да бъда тук. Ще се опитам да така, се огранича в рамките на минутите, които са ми дадени за човек, който е свикнал да преподава, професор в университета е много трудно, естествено, но тук на слайда виждате основните теми, на които ще се спра. Ще започна с някои по-общи бележки. Ще се спра на най-характерните параметри на бюджета. Ще говорим за функциите на бюджета и за обема на бюджета. Да, като винаги ще се спирам на, на а, общите а, функции на бюджетната дейност и то на основните а, характеристики. И Въздействието. Съвсем накратко ще се спра и на проблемите, свързани с собствените ресурси, но ще бъда кратък тук, защото има специална презентация посветена на този въпрос. А след това ще говорим за основните така, характеристики на разходната част на бюджета и основните насоки в желаната посока в бъдеще. И така, е, няколко е, уводни общи забележки. Има е, известна зависимост, която установяваме с, по отношение на структурата, по отношение на опитите за реформа така че е, до голяма степен нещата зависят в крайна сметка от определени роли, които вече са се утвърдили. <clears throat> Всеки знае, че е, европейския бюджет изпълнява много по-различни функции в сравнение с националните бюджети. И това се отнася и най-вече за разходната част на бюджета. Е, има различни съотношения, различни пропорции, различни политики. И е, дори е, разлика има и когато сравняваме така дела на разходите в рамките на европейския бюджет с общия дял на разходите в публичния сектор. Европейския бюджет би трябвало да се ограничи само до тези политически сфери, които действително допринасят с допълнителна европейска стойност. И така, стабилност е необходима, но при изпълнението на бюджета е много важно, естествено, е, какви инструменти ще бъдат включени е, в е, рамките на МФР. Няколко думи за обема. Вие сте наистина с много опит в тази сфера. Държавите членки не биха искали да надхвърлят така, границата от 1% от брутния национален приход от БВП, но в такъв случай, ако трябва да се спазва това, тази граница, ще трябва на практика да се внимава много с подхода, който ще се подбере. Има някои е, класически функции на всеки е, бюджет, независимо от това дали става дума за регионално, за надрегионално е, и национално и наднационално равнище. Аз съм ги изброил тук. От една страна колективно разпределителната функция, която е свързана най-вече с е, ефективност, е, чисто разпределителната функция на, на реализираните постъпления, развитие, стабилизация, регулаторна функция и е, обслужване на публични интереси. Е, е, всъщност бюджета изпълнява такива корективно разпределителни и чисто разпределителни функции е, това е най-вече във връзка с е, преразпределението е, и по отношение на кохезионната политика, но и на много други политически сфери. И по отношение на развитието има правомощия и на, на е, равнище Европейски съюз и на национално равнище. Аз съм дал някои примери. Когато говорим за кохезионна политика, това не е само политика, която така да се каже, се определя единствено от е, разпределението и преразпределението. Тази политика се определя до голяма степен именно от функцията развитие. Има функции, които пък са е, насочени най-вече към подпомагане на образованието, на изследванията. И в тази връзка пак трябва да споменем фондовете за развитие, финансирането за развитие. Ако разгледаме внимателно европейския бюджет, не можем да очакваме твърде много в рамките на този бюджет по отношение на стабилизацията, защото фискалната политика всъщност е от правомощието на държавите членки. Но стабилизационната функция, за съжаление, доколкото тя съществува на европейско равнище, се ограничава единствено до еврозоната. Може би трансферите е, е, в рамките на кохезионната политика могат да изпълняват в е, среден и дългосрочен план една такава стабилизационна функция. И по този начин така се очертава една потребност на този фон в бъдеще да се предприемат повече усилия, така че да се включа в по-голяма степен именно стабилизационната функция и тя да надхвърли границите на еврозоната. Сега няма да навлизам в подробности, но ако ви интересува тази тема, естествено по време на дискусията можем да се спрем отново на това. Що се отнася до ред... ре... Е, преразпределителните функции на е, бюджета и ефекта от тях, е, съм включил няколко графики, които иллюстрират нетните позиции на държавите членки. В миналите периоди на МФР Е, последните данни са от 2015. Да, има съвсем е, ясно изразена е, преразпределителна функция, но не непременно е, нещата се свързват с, е, така да се каже, нетни вносители и не, е, нетни вносители. Виждате, че е, най-големия е, така, нетен вносител има съществен принос, но и някои от по-дребните нетни вносители също постигат един забележителен процент, да кажем от 3,5 или 3,2 от БВП. Преразпределителният е, ефект се свързва с е, прехвърлянията на средства, с трансферите. Ние е, не винаги знаем обаче кой точно е получателят на средствата и как, какви е, са трансграничните трансфери в този случай. Нямах е, възможност е, да търся повече подробности и да не влизам в един по-задълбочен анализ, но споменавам този момент. Той се споменава и в доклада Монти. всичко това, което и тук се посочва, както и в доклада Манти, в крайна сметка имат съвсем ясен, но изразен ефект. Има една ясно очертана позиция по отношение на трансфера на бюджетни средства, но не винаги се знае съвсем ясно кой е получателя. За момента това мога да кажа. Трябва да подчертая, че прехвърлянето на средства в рамките на кохезионната политика има средносрочен и дългосрочен стабилизационен ефект, особено в условията на криза когато бюджетните средства е, са ограничени в държавите членки. Е, понякога е, това намаление е много драматично. Виждате как изглеждат нещата на таблицата, която ви показвам. Имаме е, доклади, е, е, да кажем, като източници на данни. Това е доклада за Вистовски, например, който се спира на ползата или на мултипликационния ефект от финансирането в рамките на кохезионната политика, от прехвърлянето на средства има и директни канали за получаване на средства, като тук става ясно, че и най-големите вносители на средства, нетни вносители, могат много да спечелят именно от един такъв трансфер. Но до голяма степен схемата на прехвърляне на средствата в рамките на бюджетната структура зависи от политическата воля, от данък ците, от данъчната политика, от начина по който се борави с е, тези средства, получени по линия на бюджета в държавите членки. Е, можете да погледнете е, програма за, или дневния ред за 2000-та година, за да видите как стоят нещата. Може би комисията ще предвиди някои промени, но аз не съм оптимист в това отношение. И така, Внаските е, като дял от е, брутния национален приход е, биха могли естествено да бъдат предмет на преговори, на договаряне. но за момента те са е, стабилни и са е, пропорционални, са размерни на развитието държавите членки. А сега няколко думи за структурата. Прескачам няколко слайда. Виждате тази таблица, която е много красноречива. В рамките на МФР имате две традиционни политически сфери – които са най-важни и те достигат до, те обхващат около 70% от разходите. Но има и нови политики, може би не е, истински нови, но при всички положения имам предвид Европа 2020, е, програмата за конкурентна способност. Е, така те поставят по-големи изисквания към бюджета. Опитал съм се тук да посоча някои от данните, с които разполагам. Виждате, по отношение на образованието има едно нарастване до 40%, иновациите също с около 30%. За трансевропейските мрежи 15%. Действително солидно увеличение, но това са под позиции, които остават все пак твърде дребни, като имаме е, предвид общия размер на разходите в бюджета. Няколко препоръки и пожелания за промени. Бъдещето, според мен, е свързано с необходимостта от дългосрочна реформа трябва да се определят е, стратегическите цели и да се ръководим от реалността. А това означава, че държавите членки ще искат е, да запазят е, своята автономност по отношение на паричната фискалната политика. Затова, за съжаление, комисията е доста ограничена в свободата на действие в това отношение. Няколко думи за развойната и изследователската дейност. Нямам чак толкова много време, но нека да се спрем на образованието, обучението, трансевропейските мрежи, кохезионната политика – това са стратегически е, сфери на интеграция, които могат да доведат до подобряване на конкурентоспособността на европейската економика. Аз е, споменах за това, че е необходима една радикална реформа на селскостопанската политика. Е, за съжаление, нямате е, достатъчно ресурси, е, за да можете да финансирате и други стратегически е, сфери и цели. Но при всички положения е, една голяма част от ресурсите до сега се свързваха с селскостопанската политика. Естествено, сферата на вътрешните работи, правосъдието, политика на сигурност и отбрана също са много важни, но тук няма все още съгласие по отношение на целите. Е, е, няма и постигната договореност за европейски правомощия. Става дума за една много чувствителна сфера. Е, ако се определят европейските правомощия и държавите членки се споразумеят, ще са необходими допълнителни средства и разходи. И така, приключвам с, като ви обръщам внимание на основните моменти в заключенията и в констатациите. Благодаря. Благодаря ви. Наистина, вие бяхте много подробен. Чухме всичко, което искахте да ни, ни кажете и следващия път ще ви дадем 90 минути. Сега давам думата на госпожа Маргит Шрадсой Шталер. Благодаря, че ме поканихте на това изслушване. Тези дни са наистина пълни с предизвикателства за Европейския съюз. От една страна непосредствените предизвикателства, като Брекзит и необходимите преговори по Брекзит, но също така и дългосрочните предизвикателства за бюджета, защото имаме огромна младежка раз... безработица, големи разлики между регионите, демографски промени, промени на климата, все по-голямо неравенство и миграция на бежанци. Ясно е, че настоящата структура на бюджета на ЕС не може да се справи с всички тези предизвикателства. Общият подход за следващата МФР е, зависи от това, кой от пете сценария за бъдещето на ЕС в крайна сметка ще бъде приложен. Но аз съм съгласна с господин Козлов, е за недостига по настоящия бюджет. Мисля, че МФР ще трябва основно да се преработи. И като се използва повода на Брексит и набраната скорост, за да се отстранят основните недостатъци в паричната структура на Европейския съюз. Струва ми се, че основното трябва да бъде устойчивостта, като се водим от Европа 2020, споразумението за климата и така нататък. За мен е важно използването на собствени приходоисточници на Европейския съюз. За мен това е всъщност стабилната и надежна финансова основа на европейския бюджет. Трябва да има и добро разпределение на финансовия товар, преди да се прилагат различните корекционни механизми, да има и свобода на избора за държавите членки, съгласно принципа на субсидиарност, що се отнася до източниците на техните национални вноски – има и някои слабости на сегашната система. Много ниска финансова автономност на Европейския съюз, който зависи най-вече от вноските на държавите членки. Освен това имаме и факта, че системата е много сложна, тя не е достатъчно прозрачна особено след прилагането на корекционните механизми, не можем да кажем, че товарът е разпределен както трябва. Системата за собствени приходоисточници всъщност не допринася е, за изпълнение на целите. Трябва да се намерят решенията. Ние смятаме, че най-сериозният недостатък на настоящата система на ЕС е, е следната. Собствените приходоисточници не допринасят за изпълняване на основните цели на ЕС, а именно – интелигентния приобщаващ растеж. За това ние трябва да се стремим към собствен приход, който е основан на данъци и обслужва устойчивостта. Това означава да се намалят разходите в данъчното, разликите, извинете, в данъчното облагане в Европейския съюз има и някои проблеми с изпълнението на събирането на данъци. Възможно е да се помисли за някакви данъчни ставки, както и едностранно налагани данъци, за да се разпредели по-справедливо товаря. Много е важно да не се облага твърде много трансграничните дейности. Има и още нещо. Трябва да се реши проблема с тъй наречения жустретур. Ние работим с различни кандидати по собствените приходоисточници Работим по общата корпоративна данъчна основа, по данъка за финансовите сделки, въглеродния данък като възможност. Всичко това може наистина да допринесе за изпълнение на стратегията и също така за изпълнение на Парижското споразумение – един европейски данък би означавал също така, че ще има допълняемост. Но ще се прилага един фискално неутрален подход. Ще е възможно да не се налага използването на допълнителни собствени приходоисточници. Uh, uh, Освен това, трябва да се направи нещо за високото облагане на труда в държавите членки. С други думи, да има последователност. Има и още нещо, което е много важно за това как гражданите се чувстват спрямо Европейския съюз трябва да се видят предимствата на европейската интеграция. Европейския съюз трябва отново да стане нещо желано за неговите граждани. При съществуващата конституционна рамка, например, имаме системи на преводи, което означава, че държавите членки могат да получават тези преходи и да ги вливат напълно или частично в бюджета, като се работи заедно с група от други желаещи държави членки. Това като първа стъпка. Разбира се, има някои ключови въпроси. Няма да навлизам в подробности, разбира се, но възниква въпроса, трябва ли ни отделна еврозона, трябва ли ни отделен бюджет за еврозоната. Възниква и въпроса за дългосрочната достатъчност на ефективните корективни въглеродни данъци. И най-важното устойчивостта на разходите в Европейския съюз. Пренасочването към истинска добавена европейска стойност въз основата на данъчно базирани собствени приходоисточници. Това означава и много по-добра устойчивост на самите граждани. Така стигам до втората част от моето изложение, какви са слабостите в сегашната структура на разходите на ЕС. Беше обяснено, че разходите трябва да се правят само в областите, където се решават разгранични въпроси, или има политики от общ европейски интерес. Евросъюза трябва да предостави и обществени блага, които иначе няма да бъдат налични в национален план. Настоящата структура обаче на европейския бюджет предоставя твърде малка европейска добавена стойност или обществено благо. А европейските предизвикателства са все повече. Ето защо и държавите членки не искат да увеличават повече бюджета и все повече граждани не виждат пряката полза от европейския бюджет, що се отнася до техния личен живот. Например, разходите за ОСП са твърде високи, като те всъщност запазват конвенционалните структури на производство по тъй наречения първи стълб на селско-стопанската политика. Дава се приоритет именно на това конвенционално стопанство – а би трябвало да се работи повече по втория стълб в подкрепа на биоземеделието, например. Но там се получават по-малко от една четвърт от всички разходи за ОСП. На второ място, кохезионните политики са насочени най-вече към традиционната инфраструктурна политика – обхватни проекти на инфраструктурата. И по-богатите държави членки всъщност се възползват повече от ОСП и кохезионните политики, няма преразпределение към по-бедните държави. На трето място разходите за научно-развойна дейност са все още една много малка част от всички разходи. Да не говорим, че не се работи достатъчно по социално-екологичния преход в Европейския съюз. Много малка част от разходите отиват за екологична научно-развойна дейност. Не се допринася достатъчно и за работата по смягчаване на последиците от бежанската криза – Имам предвид целите обявени на Генералната асамблея на ОНЕ в Нью Йорк от месец септември. По-голямата устойчивост означава да се помисли повече за втория стълб на ОСП, за по-екологични политики по ОСП, прехвърляне на средства именно от първия към втория стълб за тези цели. Необходимо е и разходите да се пренасочат от по-богатите към по-бедните държави и членки, като се работи за целите на климата. Също така трябва да се изразходва повече за иновациите с конкретен акцент върху социалната и екологична област. Аз съм съгласна с преждеговорившите, че това трябва да се направи на всяка цена. Дори в крайна сметка да се избере първия вариант на комисията, а именно да се продължава по-старому. Необходимо е да се мисли, че задълбочената интеграция на държавите членки ще изисква преструктуриране и на европейските разходи, както и тук аз бих препоръчала данъчно основани приходоисточници. Благодаря ви. Мерси, мадам, мерси, pour euh, vos анализи. Благодаря ви за анализа, за вашите препоръки и обяснения. Това е много важно за идните месеци. И сега казвам добре дошъл на господин комисаря Оттингер. Много благодаря за неговото присъствие. Разбрах, господин комисар, че вие ще трябва да ни напуснете към 17.45. До тук ние чухме експертите, които нахвърлиха своите идеи за бъдещата многогодишна финансова рамка. Какво ще ни кажете вие, за да знаете европейците какво можем да постигнем заедно? Е, ще ви дам думата да се изкажете, след това ще проведем кратък дебат – и отново ще се върнем на комисаря Йотингер, който трябва да си тръгне по-рано, след което ще проведем дебата с нашите гости. Заповядайте. Уважаеми е, господин е, председател, господин Артуи, уважаеми господин Обрехт, е, е вие сте докладчик е, по МФР, е, Уважаеми е, госпожи, господа депутати, господин Козлов, е, е, уважаеми експерти, благодаря ви за това публично изслушване, с което допринасяте много съществено за нашата съвместна дейност. Ние очакваме с нетърпение вашите доклади в които ще изложите е, позициите и очакванията на Европейския парламент. Е, на основата на тези доклади е, ние ще разискваме с вас и от сега мога да ви уверя, че проявявам голям интерес към дискусиите и размяната на мнения с парламентаристите и в двете комисии на Европейския парламент, така че нашите виждания да бъдат максимално хомогенни. Връщам се от съвета по общи въпроси от Люксембург. Много е радостно, че е, непосредствено след е, започването на преговорите за Брексит е, и няколко е, дни след изборите в Великобритания, е, правителството изпълни обещанията си. и се оттегли а, от първоначалната си, а, първоначалната си позиция а, за, а, по отношение на средносрочния преглед. 2012-2013 година е периодът, който а, определи именно а, необходимостта от един такъв междинен а, преглед а, и е, някои промени вече са направени в този дух. Е, е, вие ги познавате и те продължават да бъдат актуални. Необходима е една процедура, която вече в рамките на комитологията е уточнена още през ноември ще трябва да вземем решение и в парламента, и в съвета. Това предвижда процедурата. Това, в крайна сметка, е нещо хубаво за политиката на Европейския съюз. И за периода 2019-2020 ще имаме достатъчно гъвкавост, за да можем да включим и нови задачи и да ги финансираме и да можем да отговорим на очакванията на парламента за финансирането им. Днес в съвета по общите въпроси говорихме по тези е, теми е, и по съответния документ за бюджета след 2020 е, година. И другата седмица в комисията ще обсъждаме този въпрос. Госпожа Крецо работи по темата структурни фондове и модернизацията им. И в документа със съображенията на комисията ние ще кажем как според нас би трябвало да изглежда стратегията ни по отношение на бюджета през следващото десетилетие. Ще ви предложим различни варианти, различни е, сценарии. В момента е, има е, липса на средства в бюджета, които ни тревожат. На първо място във връзка с е, е, излизането на е, британските ни приятели – от Европейския съюз, които до сега допринасяха с 15% за приходната част на бюджета. И през следващият то десетилетие ще ни липсват 10-13 милиарда евро. Тази липса по някакъв начин ще, бъде, ще трябва да бъде покрита. Е, има и нови задачи, е, които ще придобиват все по-голямо задачи, е, значение. Вашият колега Левандовски, моят предшественик, не можеше да ги предвиди. Става дума за охрана на границите, за контрол на границите. Гърция, Италия, Българ... България, това са страните, които са подложени на най-силен миграционен натиск, борба с тероризма, е, отбрана, изследвания 2017, е, 18-19 е, година беше периода, за който предвиждахме около 90 милиона в бюджета. Е, е, и тази сума е отделена от е, сумите за Хоризонт 2020, за да няма конкуренция между отделните програми. Става дума за един пилотен проект, който ще трябва да се изпълни от държавите членки, за да знаем каква трябва да е финансовата рамка за следващия период. И още нещо. Целта от 2% е, е, е важна за държавите членки, които са членки на НАТО. В момента така, средния процент е 1,2. Така че тук предстоят допълнителни усилия. Ще видим какво може да се съфинансира на европейско равнище. Един милиард е предвиден за следващото десетилетие, но това не е чак толкова много. 200 е, милиарда от е, всяка държава членка всъщност е, ще се съберат тези общи средства. Ще бъде хубаво, ако можем да степенуваме нещата, така че годишните вноски да допринесат в крайна сметка за сумирането на тези 200 милиарда. И в края на годината знаем, че е, трябва да изпълним задължения от 300 милиарда. Ако желаем да продължим е, по същия начин през следващите години, отново ще се оформи един недостиг от е, че 20 до 24-5 милиарда евро. И така, понякога говорим за лактики. Е, имаме предвид различните е, е, програми за, да кажем, по линия на Европейския фонд за развитие. Има много смисъл, действително, да помислим за една важна програма в тази сфера, която да бъде включена в бюджета. Но няма да се справим с прага от 1% с тази задача. Е, и също време трябва да е, знаем, че няма да има съкръщения е, по отношение на тези суми. И на днешните дискусии в съвета казахме, че ще трябва да чуем мненията. Естествено, че Брексит ни налага известни съкръщения и също времено но е, е, има и допълнителни е, постъпления 50, 55, 60. Някои държави членки казват, британците като излязат, вече губим една голяма част от постъпленията. Въпросът е как ще заместим, така да се каже, сумата, която до сега е влизала от Великобритания. Нуждаем се от нови постъпления, от нови приходи само с економии, с съкръщения е, е, няма да стане естествено, но все пак някакво преразпределение в рамките на бюджета е възможно. И новите дейности е, миграция, защита на границите, охрана, контрол. Там също с един милиард няма да се справим. Ще трябва преразпределение и е, нов регламент за работата на структурните фондове. Ще ни трябва много повече е, сплотеност между държавите членки във връзка с социална политика, политика на заетост и така нататък. Да, добре, от една страна държавите членки казват, вие съкръщавате средствата, и също времето ги прехвърляте по, в сферата на миграцията, а само някои държави членки, да кажем, са засегнати силно от, тази, от това явление. Но програмите по линия на структурните, социалните фондове, сълскостопанския стълбове, Хоризонт 2020, механизма за свързване на Европа, трябва да бъдат подложени, е, така да се каже, на проверка по отношение на тяхната ефективност. В следващия бюджет ще трябва отново да си поставим много сериозно въпроса за е, добавената стойност. Всеки фонд ще бъде проверен именно по този критерий е, и ще видим дали не е възможно в някои случаи да се е, разработят национални програми. Вие сигурно ще кажете какво значи добавена стойност. Има ли някаква дефиниция в това отношение? Да, имаме различни предложения именно за е, дефиниране на това понятие. Нуждаем се от нови постъпления, от нови приходи е, във връзка с диверсификацията в доклада на Монти се съдържат някои предложения. едно или две съображения ще трябва при всички положения да бъдат взети под внимание в следващата финансова рамка. Дали ще бъде енергията, дали ще бъде опазването на климата и системата, свързана с усилията ни за опазване на климата. За това мислим още. И също времено няма да прекъсваме е, размислите е, във връзка с е, необходимостта от нови постъпления. Препоръчвам ви да прегледате много внимателно доклада Монти, най-вече по отношение на приходната част, защото там става ясно, че е необходима реформа втория стълб, дали трябва да остане в общата селско-стопанска политика или да се прехвали към структурните фондове, дали ще става дума за национално финансиране или за съфинансиране или чисто европейско финансиране дали ще свържем нещата с докладването по страни тогава препоръките за специфичното за страните докладване ще трябва да бъде още по-конкретно. А може би някои неща ще трябва да се регионализират, защото в програмите много често всъщност не държавите членки освояват средствата, а регионите. И така, ако започнем по-отрано с конкретизирането на препоръките за специфичното за е, страните докладване, е, ще можем е, в тясно сътрудничество държави членки и комисия, и парламент да решим нещата. Някои казват, че върховенството на закона, правовата държава е основен принцип, който трябва да лежи в основата на тези програми. Това означава обаче много неща да не бъдат огласени, да останат е, неизвестни. Трябва да знаем дали при сълскостопанските и структурните програми ще можем да понесем известни съкръщения на средствата. Аз казвам, нуждаем се от нови приходи, от нови е, свежи пари, е, чрез модернизация, опростяване и известно е, съкръщаване или преразпределяне на средства. Бюджетът 27 година ще бъде белязан от един недостиг от 62 милиарда. Да, и това ще бъде неминуемо отразено и в многогодишната финансова рамка. Но още няколко думи Аргументът е, много често се споменава от държавите членки в разговори с мен и с вас. Държавите членки обаче трябва да е, отговорят на въпроса има ли добавена стойност в една определена е, дейност тогава. Съответно, ако отговора е да, правомощието е в ръцете на Европейския съюз. Но, естествено, нещата пак са свързани и с готовността на държавите членки, защото става дума за плащане от страна на дънакоплаците. Но ако ние можем по-добре да уредим нещата и съответно те да не са чак толкова скъпи, когато предприемаме определени действия, ще бъде още по-добре. И ако, да кажем, в селските райони в България се изгражда ЖП линия, която се съфинансира, която обаче а, а, стига само до български региони. а, и това е страна, в която става дума за 10 е, е, е, милиарда БВП годишно, докато други имат 60 или 70 милиарда. Става ли дума за преразпределение? Става ли дума за солидарно съфинансиране на една инфраструктура? Не трябва ли по някакъв начин да насърчим правителствата, които работят в съответните държави членки, да се развиват така, че по-бързо да достигнат до нивата, е, е, средните нива за Европа. Това не е ли добавена стойност, в крайна сметка, и за един германски гражданин, и за един шведски гражданин, за един австрийски гражданин? Според мен то е. И ние ще трябва да представим резултатите е, до края на годината. Освен ако вие не решите, че в интерес на бюджетната яснота е, и прецизност е, трябва да позабавим малко датата. Брексит, преговорите, последствията от Брексит няма да са ясни до края на годината, когато ние ще трябва да представим проекта. Е, след това има избори е, е, в държави членки, както и в други държави близо до нашите граници. И вие знаете колко неприятно е всяко забавене. През 2019 година вече ще трябва обаче да включим в проекто бюджета и в следващата многогодишна финансова рамка всички тези последствия, които ще проистекат от Брексит. ще трябва да изчакаме реакцията, да я оценим и да стигнем до определен резултат. Може би това ще стане още сега, през декември, а може би и чак през март. Така че е, от една страна е, ще има въздействие върху бюджетната рамка, но е, това ще зависи от вашето желание и готовност да представите вашия проект за бюджет едва през пролета на следващата година. Ако ние представим през пролета на следващата година проекто бюджета, ще бъде чудесно. Естествено, вашата комисия и изобщо парламента да не губи време, и това се отнася и за съвета, защото така е, ще можем да уточним някои много важни въпроси е, достатъчно рано, преди следващите избори за Европейски парламент. Левандовски, Баросо, ако си спомняте, е, по време на легислатурния си период имаха и активен период. Първото, първата половина от легислатурния и едва втората половина 2013 година действително се получи вече една динамика и се стигна и до приемане. Но 2014 година бе загубена за инвестициите. И тази, този път ще бъде още по-сложно. Защото, за разлика от е, периода, за който говоря Баросо Левандовски. Сега става дума за един период, е, в който ще има нови избори, ще има нови комисари. Е, ще трябва да се конституираме наново в двете институции. Така че, може би едва през 2020 година ще можем да говорим за следващата МФР. И затова Парламента, съвета, комисията би трябвало да се опитат още преди май 2019 година да представят проекта за бюджет. Да, добро управление. Това е, което се нуждаем и по време на преговорите на, за Брексит и след излизането на Великобритания. И в Братислава ние е, говорихме по много въпроси. Е, включително и по отношение на бюджетната рамка, която е изключително важна, ако искаме стабилна, хомогенна Европа. Необходим ни е сценарий, обаче точен график, за да постигнем тази стабилна и успешно развиваща се Европа. Е, желаете ли е, да е, обсъдим всичко това, за което говоря, най-вече графика през следващите седмици, за да постигнем своевременно резултат? Много ви благодаря за вашата решимост и ентусиазъм, както и готовността Европа да получи бюджета, от който има нужда, за да изпълни целите си. Този следобед ние чухме експертите, чухме и докладчиците, госпожа Тома и господин Олбрихт. Ясно е, че ще има отражение от Брекзит върху бюджета. Трябва да си помислим и за това, какви са нашите собствени приходоисточници, какви активи имаме, не може да се продължава в същия дух и да очакваме различен резултат. Европа е на кръстопът. И тъй първа размяна на мнения. Може би няколко въпроса, но кратки, защото комисаря ще трябва да си тръгне в 5.45. Може би ще чуем три въпроса. Госпожа Тома, моля ви да бъдете сбити и е, да задавате въпросите си в рамките на една минута. Госпожо Тома, не искате думата. Две минути искате, така ли? Добре. Заповядайте. Добре, започвам. Искам Благодаря за доверието. Ние чухме за тавана, за собствените приходоисточници по всички тези теми. Аз съм за. Но има и някои проблеми. Първият проблем е по добавената стойност. Трябва да се замислим. За какво става дума тук? Не бива добавената стойност да се използва като претекст за лоши политики, защото виждаме какво се случва при политиката на сближаване. Например, вие също Дадохте някои примери. Стига се до недостатъчно финансиране и това е по-лошо дори от кризата от 2009 година. При ОСП вие предлагате да се махне втория стълб, други предлагат да се махне първия стълб. Както и да е, господин комисар, Струва ми се, че ние продължаваме да търсим претекста, защото предлаганото няма да отговори на новите приоритети. И един въпрос. Остава въпроса каква е стратегията? Имаме пете опции на комисията, но нямаме стратегия. И без стратегия ние ще трябва да спрем се спрем върху някои от вариантите, за да конструираме бъдещата МФР. Без стратегия ще е много трудно обаче да се състави бюджет. За това искам да ви попитам как виждате развитието на тези сценарии в бъдещите месеци. Е, Господин комисара, ще ни направи още една услуга на 28 следващата седмица на, в, 15, в 17.30 ще дойде за още едно изслушване. Има думата следващата ораторка Етен Маки. Благодаря, господин председател. Комисар, наистина трябва да се говори за специфични мерки, но и за общата промяна на подхода към бюджета. Каква е вашето а, гледище по повод на броя на депутатите и седалището на парламента. Има ли там място за економии? Що се отнася до Брексит? По-конкретно по това, което включваме в а, цифрите. Третия важен аспект във връзка с економиката е Европейският парламент, е, съюз да се ангажира с е, ангажиментите по отношение на екологичната политика, но има ли някакви идеи за е, индустрията, въглешната индустрия? Има ли някакви а, а, възможности за продължаващо финансиране? Райна Пъга. Благодаря, господин председател. Господин комисар, смятам, че ще бъде много добре така спокойно, но и внимателно, ако започнем с дебата за новите предизвикателства и тяхното финансиране. Ако започнем да бъркаме прекалено много в фондовете и да преразпределяме средства, ще застрашим стабилността, както и стабилността на единния пазар е, е, и в крайна сметка ще се стигне до изборни резултати, като в е, САЩ и в Великобритания. Мога веднага да ви го предрека. Сега, възможно ли е съветът, съветът по общи въпроси, да разработи едни общи процедури, които да очертаят в крайна сметка точния график, така както и в миналото се е процедирало в подобни случаи. И в тази комисия аз още миналата седмица подчертах, че около 20% от заявките по Еразъм не се финансират, т.е. имаме недостиг на финанси. И за следващите години трябва да помислим как да се справим с този проблем. Президент, je remercie l'engagement. Благодаря, господин председател. Приветствам на ангажимента на нашия комисар по отношение на бюджетната рамка. Посланието е важно и за гражданите. Въпросът дали трябва да има общи определения на рамката и после разпределение е един въпрос, съдържащ известна провокация. Дали и вие като мен смятате, че 1,22% от а, БНП не е достатъчен. Аз не смятам, че това е достатъчно ниво. И друг въпрос. Дали рекомпенсацията ще отпадне или не? Така наречения ребейт. Ще преустановим ли с него или не? тъй като просто опростеността, четимостта на бюджета са много важни елементи. Отново един довод на Великобритания по отношение на това. Когато говоря за за 1,23% говоря за максималното разпределено към държавите членки. 1,23% дали а, стратегията 2020 или а, новите приоритети, които все още не са установени. А, смятам, че това трябва да е минимум като цел. Благодаря, господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Поздравление, господин комисар, за вашата решимост и а, последователност. Човеки експертите и слушайки вас, ми се струва, че основният проблем в момента идва от разходната част. Всички казват а, функцията, разпределителната функция, дори вие казахте, а, предложихте редица елементи. Дали не би било правилно да се, спра, да се смята, че преориентацията към разходната част е всъщност известен подход към преработката на бюджетния подход. Също така говорим, че много граждани губят доверие към Европейския съюз, Европейския бюджет и стават евроскептици. Във всичко, което правим сега, какво, какво от това, което правим, ще остави впечатление в гражданите, че правим нещо повече. Благодаря, господина Гресле. Благодаря ви. Не съм сигурна. Дали е, трябва да подготвим стратегия и след това да подберем най-доброто от нея? Дали това е най-добрият подход? Познавам много добре е, кои са играчите и е, естествено въпроса за добавената стойност, за ефектив, ефективността и ефикасността на разходите е много важен въпрос. Всяка държава член желая по някакъв начин да е, изразходва средствата, които получава, без да се съобразява с някои правила. Установихме го по отношение на някои ЖП проекти, които предвиждаха някои от товарните превози да се прехвърлят на релсовия транспорт по отношение на така, инфраструктурата в селските райони установихме също е, недостатъчен ефект. Така че без ясни, точни указания и без е, критика, е, и то своевременна критика, когато нещо не върви по някакъв проект, нещата няма да се случат. Мога само да поощря комисията е, да го направи е, и то съвсем ясно и точно, защото иначе държавите членки ще очакват да продължават така, както и до сега. Смятам, че е, когато става дума за промени в е, бюджета, действително трябва да сме готови за по-радикални промени в нашето поведение и отношение. Благодаря, господин Соле. Благодаря, господин председател, господин комисар едно становище и след това два въпроса. На първо място не смятам, че ограничаването на разходите в следващата новища финансова рамка би било мъдро решение, ако искаме да се справим с огромните предизвикателства, пред които сме изправени и които ще, пред които ще трябва да се изправим през следващите години. Ето защо смятам, че а, трябва да запазим нивото от това, което ще се достигне а, през 2020 180 милиарда като ангажименти. Според Сметната палата няма да се справим с 20% разходи свързани с климата, а това са решения взети дори преди, решения взети преди Парижското споразумение. Какво смятате за разходите по отношение на климата и смятате ли, че този тип разходи е, търпят сериозно влечение в следващия период и също така продължителността на фи... следващата финансова перспектива. Беше казано, че един вариант е 5 плюс 5 години като продължителност. Какво означава този плюс между 5 и 5? практични понятия. Благодаря. Благодаря, госпожа Маритич. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, че сте сред нас. Благодаря и на нашите гости за отличните им презентации. Искам да задам въпрос по повод на време вата рамка комисаря каза нещо много важно, че трябва да има предложение през пролетта на 2018 година да вземем решение преди новите избори на новата комисия, ако искаме осъществяването след 2020 година, в първата година на новата финансова рамка да се осъществи. Но не съм убедена, че това е възможно. Веднъж го обсъждахме и тук в бюджетната комисия. Тогава представителите на комисията Та ми казаха, ами успех, ако мислите, че това е възможно изобщо. Ето защо си задавам въпроса, как виждате вие нещата. Също така ми се струва, че ако искаме именно такъв график, няма как да променим кой знае колко бюджета за следващата рамка. Може би за 2028 и по-нататък на този етап, ако искате големи промени, тогава ще трябва да има големи обсъждания, а пък не съм убедена, че всички анализи, данни, информация са налични в това отношение. Благодаря. Господин Албрехт. Just... Благодаря. Следвам госпожа Милетич с два въпроса от практическо естество. Вие бяхте на съвета по общи въпроси. Днес какъв е подхода към МФР? Имам предвид подхода на съвета. Надявам се това да не е наивен въпрос. Ако е, кажете ми го. На второ място пак се води от госпожа Малетич. Кога ще сте готови с предложението за МФР, защото ние пък ще трябва да подготвим нашата позиция. Дебатът е текущ. Казахте на пролет, преди това юни, юли, септември, кога да очакваме представенето. И господин Пирински, благодаря господин председател, една минута. Господин комисар, Съгласен ли сте, че критериите за добавена стойност би трябвало да имат за цел намаляване на неравенството? Вие говорихте за България и за това разделение от 10 000 и 6 000. Всъщност, това, което вие искате да направите, би било полезно за всички в Европейския съюз, не само в България. Също така, как могат да се включат европейските фондове за стратегически инвестиции. Ето в Страсбург казахме, че 15-те стари членки на Европейския съюз са използвали 91% от тези фондове, а новите държави само 9%. Това е абсурдно, ако ще искаме сближаване. Може би трябва да се инвестира не в железниците, а в хората, в работните места, защото имаме потенциални работни места и липса на квалифицирани хора – може би трябва да изготвим план, както каза и госпожа Тома. Някаква стратегия, която всъщност да подкрепи тази 7 годишна програма и тогава европейските граждани биха подкрепили дори и с някои съкръщения стига да са сигурни, че всяко евро носи печалба на Европейския съюз. Благодаря ви, господин комисар. Общественото мнение, е, често казваме ние, трябва да разбере какво прави Европа. С други думи, Европа трябва да говори на гражданите. Видяхме какво стана с британската кампания. Европа не успя да защити своето присъствие и добавена стойност. Какво мислите вие, че трябва да се направи, така че европейският бюджет да бъде разчитаем за европейските граждани? също така как този бюджет ще покаже бюджетния капаци... финансовия капацитет, извинете, на Европейския съюз. Защото в момента всичко е доста произволно, честно казано. Разбира се, вие може да доразвиете отговора си и следващата седмица. Уважаеми госпожи и господа депутати, съветът по общи въпроси днес заседава и нямаше изказвания, за, в които биха могли да а, ни покажат, че се очаква още тази година да се предложи проекта. Но май, а, март до юни, да кажем, е периода, в който а, би трябвало да а, мислим именно за представяне на проекта. Въпросът е, е кога ще имаме готовност е, действително да мислим за бюджетна структура е, след излизането на Великобритания доколкото а, получаваме а, така, данни, които са съществени от гледна точка на бюджета и на многогодишната финансова рамка от преговорите а, за Брексит, веднага ще, ви, а, ще ги включваме и ще можем да представим проекта. Ако обаче е, едва, е, да кажем, 2019 е, година започнем да мислим, за, след като се конституира следващия парламент, как трябва да изглеждат нещата, няма да ни стигне времето, защото ще разполагаме с около една година. Нито вашия парламент, е, е, нито е, комисията и съветът ще имат възможност, възможност да подготвят проекта. Става дума за техническа подготовка. И в този смисъл аз казвам, че сценария трябва да, може би, да обхване 2018-19 или да започва, така да се каже, с някакъв график едва от 2020 година. Ето, това е нещо, което вие е, би трябвало да премислите за вас, а ние ще ви предложим някакви варианти е, е, в нашият документ за размисъл. Когато имаме държави членки с среден доход на населението, на глава от населението 10 000, а други с 60 000, естествено не можем да очакваме тези, които са с 60-70 хиляди да, се, така, да стигнат до нивото на 10 хиляди, за да има уеднаквяване. По-скоро обратното трябва да се очаква. И в този смисъл аз казах, че да, германският, люксембургският дънакоплатец би трябвало да няма нищо против. Напротив, да е готов, да е съгласен, да се инвестира в инфраструктурата в селските райони в България, защото тогава хората ще могат е, е, да работят и съответно да допринасят за един по-добър е, БНП. Госпожо Тома, няма да ви се противопоставям. Да, вие желаете да се прехвърлят е, е, е, суми към структурните фондове. Моето мнение е, е друго. Ще ви предложа следващата рамка да почива на три стълба. От една страна економическа сила, конкурентоспособност и солидарност и сигурност. Ето това са трите основни стълба, които могат да се постигнат много по-добре, когато се работи в рамките на европейското семейство, като един сплотен е, е, екип, отколкото ако всеки се опитва само в рамките на своята държава да постигне тези цели. Хоризонт 2020 е голям успех – от години казваме, че искаме е, да инвестираме 3% от е, БВП е, в изследванията. 140-150 милиарда обаче ни липсват. Ние все още не можем да запълним тази липса. Така че в следващите периоди ще трябва да увеличим средствата. Няма да ги съкръщаваме защото а, със съвместните предприятия, с а, някои а, съвместни проекти се постига а, много по-добър економически резултат. А, има програми, които доказват а, неопро... по неопровержим начин, че действително така се постига много по-съществен економически резултат, отколкото по-отделно Сеул, Пекин, е, е, е, Вашингтон, Пентагон, там се работи, така да се каже, в момента поне без да се опитват да се обединяват, но ние сме по-силни, когато сме обединени. И така, э, в това отношение ще се стараем да няма. Колежката Гресле говори за специфичните препоръки, които би трябвало да бъдат просто спуснати, така да се каже, като задължителни задания, за да могат държавите членки да освояват средства по определени проекти. Ако искате инвестиции за а, повече, а, да кажем, а, стъклени влакна или някакви други нови модерни технологии, ще трябва да докажете, че е, именно тази технология е, е, е особено привлекателна и ще допринесе много за развитието на вашата промишленост или економика в съответната държава членка или регион. Инвестициите в размер на 20% за опазване на климата трябва да бъдат реализирани. И аз обръщам с молба към Европейската сметна палата също да мисли по този въпрос, как можем да постигнем тази цел. Пет е ясно, седем е ясно, но плюс пет какво означава? Това са периодите, в които се предвижат някакви проверки е, и в този смисъл аз предлагам да има плюс 5. Е, когато е, ме каните за разговор, тук си позволявам да ви помоля за това следващото полугодие, следващите 6 месеца да използваме за интензивни размисли и разговори по въпроса как трябва да изглежда следващата рамка и изобщо следващите бюджети. Аз съм винаги на ваше разположение за други дискусии. Благодаря. Солидарност, гъвкавост, сигурност. Това е нашата програма и това са и нашите проблеми, да не говорим за Брекзит. Просто нека си пожелаем шанс за Европа. Благодаря ви, ще се видим и дния вторник. Скъпи колеги, ние продължаваме. Експертите са все още сред нас, така че ако желаете да им зададете въпроси след техните отлични изложения, можете да го направите. Госпожо Тома, кратки ли бяха тези две минути или достатъчни? Кой иска думата? Monsieur Фернандес cela demande pas. Господин Фернандеш не я иска. Si vous ne demandez pas la parole... Вижте, ако не искате думата, може би тогава да я дадем на всеки от експертите по за две минути. Вие искате думата, така ли? Госпожа Малетич, благодаря. Вие подчертахте, че МФР трябва да стане по-прозрачна и да се обвърже с стратегията. В момента ние разполагаме с Европа 2020, но за следващия период ще трябва да приготвим Европа 2030 и целите от стратегията да се обвържат с бюджета. Може би и функциите ще трябва да се променят изцяло. Защото вие казахте в представенето си, че е необходимо да работим повече по посока на бюджета възоснова на изпълнението. Това означава да стъпим върху програми, програмите пък да имат като съставни части проектите, целите. И по този начин да структурираме и европейския бюджет, като се поставят цели на европейско ниво стратегически цели. Смятате ли, че това е постижимо, като се има предвид и казаното от господин комисаря? Alors on va prendre l'ensemble des questions et puis j'inviterai ensuite nos trois invités à... Аз бих помолил и първо да съберем въпросите и да им се отговори накрая господин Олбрихт. Много интересно е това ние често се оплакваме, че сме в трудна ситуация, че нямаме стратегия. Господин Козлов всъщност каза, че ние имаме съчетание на стратегията Европа 2020 и на приоритетите на комисията. Смятате ли, че е възможна допълняемост? Това, което чета във вашата презентация е и ясно и неясно. Но считате ли вие, че наистина ще се стигне до такава допълняемост или ще се тръгне по някакъв друг път? Този набор от приоритети или стратегически цели е според мен много важен. Той определя бъдещата ни работа. Благодаря. Добре, господин Албрихт, госпожа Тома. Oui, en fait, euh, euh, aucun d'entre е, Всъщност, мисля, че Никой от вас не направи тази изрична връзка между стратегията Европа 2020 и МФР. Може би защото тази стратегия беше твърде обхватна или просто не е имало финансиране, което да отговаря на амбициите. Възможно е да има и друга причина, вие ще ми кажете – Втория ми въпрос е по добавената стойност. Господин комисаря вече си тръгна, но от моя гледна точка наистина мога да кажа, че ние се връщаме на тази тема. От една страна имаме амбицията, включително и на съвета, и от друга страна финансирането на разположение. Е, тук разликата е голяма. Необходимо е разходите да бъдат, разбира се, обосновани. Но е, вие имате ли отговор за определението на добавената стойност? Аз бях много заинтригувана от това, което вие казахте за втория стълб. Господин комисаря каза нещо друго, като адвокат на дявола, но е, вашето предложение беше много интересно като решение. Аз мисля, обаче, че колкото по-обхватни реформи се правят, толкова по-увеличен ще трябва да е бюджетът. Не знам вие как виждате това развитие. Имам и други въпроси. Например, по общата корпоративна данъчна основа. Има и още нещо. Би трябвало преразпределението да бъде справедливо, но в момента не можем да говорим за данъчна справедливост. Абсолютно скандално е. Видяхме го при документите от Люксембург и в други случаи. Мултинационалните компании не плащат данъци, докато всички маки и средни предприятия си ги плащат, а и гражданите плащат непрекъснато ДДС. Затова е необходимо ние да гарантираме, че ще има справедливо разпределение. Благодаря. Госпожо Тома, ясно е, че ако нещо не работи, то е защото очевидно някои държави са глупави, а пък други предпочитат да работят с данъчни постановления. Това според мен е отрицателна добавена стойност. Нашата система би трябвало да каже всяка държава членка има право на еди колко си кредита. Но аз имам опит, защото съм отговарял за социалните политики на ниво департамент във Франция – Знам, че сме използвали Европейския социален фонд, за да го използваме. Ни трябваше специално назначен служител, който да знае как се разговаря с комисията. Но в крайна сметка трябваше първо да се направят разходи за всичко това, а европейската помощ е- беше само 50%, така че Видяхме, че като се тегли чертата, ние всъщност изразходихме по-голяма част от обществените средства. И това преразпределение се оказва стимул за разходване на обществени средства. Въпрос към господин Козлов. Защо вие говорите за рамка или цикъл от 13 години? Добре, Десет е до някъде приемливо, но защо точно 13? Добре, и сега ще дам думата на нашите трима експерти. Господин Козлов започва. Моля да отговорите на поставените ви въпроси може да направите и допълнителен коментар. Благодаря, господин Артуи. Благодаря и за този насърчителен дебат. От гледна точка на Сметната палата сме много доволни, че този дебат се провежда и че предстоят и други. Точно това има нужда и мисля, че трябва да използваме цялото си влияние, за да се проведе този дебат не само тук в парламента, но както и а, попита господин Обрихт какво се случва в съвета. Това е много важно. И смятам, че съвета трябва да се вслуша в това послание, да чуе това послание от нашите институции. Друго нещо положително в този дебат е, че нашите институции са партньори Сметната палата като цяло се разглежда като някой, който идва и отправя критики, критики и препоръки, някои трудни за осъществяване. Това се променя, но в този конкретен дебат сме по-скоро партньори, партньори с комисията, с, с, с парламента, но също и Европейския парламент. По по-конкретния въпрос за 13-те години. Започваме да планираме следващата финансова рамка 2-3 години преди края на настоящата, плюс а, съответната рамка за 7 години. А, до... Значи тук имам вече 9-10, плюс имаме този период N плюс 2, N плюс 3, така става 13. И а, след това половин година след крайния срок имаме е, вече уравниловката на сметките и така съвсем лесно стигаме до 13 години. Окончателните плащания в някои случаите се правят 5, 6, 7, дори повече години, ако броим от момента на вземане решение за а, тези конкретни разходи. И е, това, което иска да кажа, е, че приоритетите се променят наистина в последните години малко е крайно, не беше съвсем така в миналото, но ми се струва, че в бъдещия динамичен свят това може да се случва все по-често и по-често. Ето защо трябва да сме готови и трябва да се справим с този въпрос за продължителността. Той не е лесен. Стратегическите цели Европа 2020 приоритетите. Извършихме известна работа в последния доклад по Хоризонт 2020 по-конкретно и всъщност разбрахме, че целите не бяха точно прехвърлени по най-ефикасния начин в оперативни е, разходи. Това е едното. Друго нещо е, че с всеки политически цикъл, като че ли определяме нови цели, а пък разполагаме в джоба със същите средства, така да се каже. Ето това наричам аз реориентация, приоритизация, репакетиране и е, цел е, общедоводяване става невъзможно да се схване от страна на гражданите къде всъщност се намесва Европа. Имаме възможност да подривим тази ситуация сега. И така имаме приоритетите от договорите, които съществуват много време, но имаме и нови приоритети, емиграции, беженци и така нататък. Например, в това отношение няма обединение от а, страна на държавите членки. Какво имаме предвид, какво искаме да финансираме, какво искаме да направим в тази област. Това е и причината, поради която трябва да имаме този списък от политики, които са необходими за Европейския съюз в глобализирания свят. Искам отново да повторя, че Бялата книга за мен беше малко шокираща за мен, като видях колко, в колко от показателите изоставаме като Европейски съюз. И също така има и събитие на 6 юни, организирано от а, Център за изследвания на комисията. Имаше и представители на ОИСР, които анализираха а, този въпрос дори по-дълбочинно и заключението беше, че изоставаме не само в широколентовия интернет, но и с а, поемането на това, което ползват предприятията като технологии. Така че това е един от елементите, които трябва да поставим на маста и да го обмислим. Дали това не е един от елементите в този списък. Имате много дълъг списък, това е ясно. Трябва да помислим какви са критериите. И за нас в Сметната палата трябва да видим каква е добавената стойност за Европейския съюз. Вся, всеки гражданин трябва да види с какво може да се ам, свържи, в какво се припознава. Ако говорим за еразъм, ако говорим за вътрешните политики, за отбраната, без значение а, къде се харчи всяко едно евро от европейския е, бюджет, можем да се припознаем в това. Можем да е, разберем защо е важно да, ня, да няма терористически заплахи и да сме по-спокойни и по-безопасни. Разбира се, това са едни общи понятия, но с известни усилия биха могли да се превърнат в основни критерии за дебата. Съгласа съм също и с коментарите, които бяха направени за бюджетирането цел изпълнение. Много говорим за а, такъв тип бюджети, но трябва след това да си кажем, ето това са, бюджет, това са резултатите, това са резултатите, които чакаме и смятам, че бюджетите, стъпващи на изпълнението, а, просто а, включват резултати, цели, които трябва да постигнем и след известно време се проверява доколко това се е случило. Така че на този етап а, мисля, че успях да обхвана това, което мога в предвиденото време. Сигурен съм, че и другите експерти ще имат какво да кажат. Благодаря. Благодаря, господин Козловс. Сега господин доктор Кенгел има думата. Господин председател, аз само една бележка за новата стратегия, новите приоритети ще направя. Чухме за а, новата стратегия, а, е, която се нарича 2000, е, Европа 2300. Тя все още е голяма мистерия. Какво точно се случва? Много скептично съм настроен от подготовката на подобна стратегия. Така че имаме индивидуални политики, индивидуални стратегически приоритети, но се опасявам, че няма да имаме такава а, всеобхватна стратегия, като Лисабонската или Европа 2020. Така че, може би, трябва да следваме тези основни големи приоритети, които се а, определиха като повишаване на конкурентоспособността, устойчивостта, солидарност, социално включване. Освен това, обаче бих направил друга една бележка. Настоящата многодишна финансова рамка винаги казваме, че има сериозен проблем, тъй като, макар да няма големи бюджетни разходни елементи, директно свързани с Европа 2020, по-скоро за кохезионната политика има такива, но тя фактически ни помага да определим основните елементи в стратегията Европа 2020. Така че моето тълкование е, че кохезионната политика се третира като някакъв магически инструмент, магическа политика, която може да сбъдне всички тези 11 тематични цели, свързани с Европа, европейските 25 цели. И макар преди да се казваше, че реформата на кохезионната политика се води от опростяване и концентрация – Всъщност, тези приоритети са много разнопосочни и свързани с други политики. Така че вместо да се използва политиката по сближаването или бюджетите по нея за постигане на другите ни цели в политиката, трябва да увеличим конкретните бюджети в конкретните цели като образование, обучение, е, научни изследвания, и бюджета за сближаване да бъде по-концентриран, по-средоточен по конкретни теми. Председателят. И накрая госпожа Маргит Шраценшталер. Благодаря. Пет кратки елементи. Що се отнася дали трябва да бъде концентриран бюджета върху а, разходната част, според мен някаква по комбинация между различните видове а, разходни елементи трябва да има. А, на второ място, структурата за собствени ресурси трябва да има три стълба. На първо място, както каза комисаря Тингер, извеждането на стъпващите на ДДС принципи. На второ място ресурси като корпоративния данък, както се казва в доклада Монти и като остатъчен ресурс също и базирания на брутния национален доход. Принцип това е като трети стъп. Освен това, има много а, различни области на политиката, свързани с а, всички държави членки. Една от тях наистина е миграцията и бежанците. Не само Германия, Швеция, Италия се възползват от нея. Всички държави членки се възползват от а, тази къ... се възползват от това. Председателят, това е всъщност едно а, общо благо а, в Европа. Може би това е нещо, което можем да определим като такова, такава политика, която да може да съсредоточава такива дейности. А, може би такъв метод можем да използваме. Как смятате? Ораторка да говори без микрофон. Няма как всяка държава членка да се справи сама, трябва да се координират усилията. Това въжи и за извеждането от въглеродната економика, и европейската инструктура като цяло, обмена на студенти и ученици. Що се отнася до каза, допълних ви е, студентите и е, също така стажуващите, не само е, студентите, ами тези, които добиват някакви професионални умения. Благодаря ви. Да, важно е да имаме обща визия Гледаме разходите, приходите, това е структура, която трябва да се реформира, но трябва и визия за бъдещето и а, комисар Оттингер спомена три стълба за бъдещия европейски бюджет, ориентиран към бъдещето. Те всички са много важни економически е, елементи, но на мен ми липсваше екологичната устойчивост и това е също основен стълб, според мен, за реформите. И последното, което искам да кажа, имаше изказане, според което а, реформите за разходите са по-неотложни, отколкото тези за а, собствените а, приходи. Всичко това следва едно от друго, но от друга страна може, могат да по подпомогнат собствените ресурси от смяна на фокуса върху нетната позиция от страна на държавите членки, така че вероятно трябва да се фокусираме върху двата приоритета едновременно. Така че ако утре имаме, каза председателят, европейски данъци, трябва да се намалят и данъците на национално и местно равнище. Казвам, че ако има европейски данък, това ще е допълнителен а, товар върху данъкоплаците. Ето защо това трябва да се компенсира с данците на а, национално и местно равнище. Не сте съгласна. Зависи от данъка, отговаря госпожа Тома. Ако да речем а, имаме един данък, който реплика от председателя, че това е данък, който не се плаща от потребителя. Това, което казвам е, че данците, които са върху економическата дейност, водят до преместване на производството, госпожа Тома. Не е задължително обаче да има в, в такова въздействие председателят. Отворих като че ли котията на Пандора. Господин, господин Дюпре. Да. Извинете, аз не знам дали ви разбрах, госпожо. Не, че не бях невнимателен но доколкото разбрах, ако ще имаме собствени приходоисточници, не бива да се мисли за нещо различно от ДДС. Правилно ли съм разбрал? ДДС-то така или иначе е приходоисточник? Да, но ние говорихме за нови приходоисточници възоснова на хармонизация на ставката за ДДС и някакъв вид процент, например 1% от тази данъчна основа. Това е един от възможните варианти, който намираме в документа на господин Монти. Аз искам да знам дали вие сте против и ако сте против, защо? Просто не разбрах добре. Според мен корпоративните данъци биха допринесли при собствените приходоисточници, трябва да мислим за вътрешния пазар и нисковъглеродната економика. Госпожо, полови минута имате. Това не е водещ приоритет за нас. Ние мислихме за мерки, които да са ефикасни на местно ниво, на национално ниво. Например, облагането на билетите за самолетите. Но сега нещата са наистина сложни. Добре, но ако се говори за корпоративно данъчно облагане, това може да се направи и на национално ниво. Сега имаме различни ставки във всички държави и членки. Защо да няма на европейско ниво? Euh, thank you, Mr. President. Yes, on, on, the, on the debate uh, on, the, on the resources. Господин председател, по източниците съдът Сметната палата, извинете, още не се е произнесла, но наистина в доклада Монти има различни варианти. Много от тези варианти са обсъждани, доколкото си спомням, безуспешно в съвета, но напоследък бяха споменавани две теми. Вижда се, че митата не се събират достатъчно добре и същото се отнася и до ДДС. Ние не искаме да разочароваме гражданите с допълнителни данъци, За това по-скоро трябва да се мисли за някакво усилие, особено ако ще искаме една по-обединена Европа с участието на гражданите, така че трябва да се опитаме е, да има по-голяма събираемост и по този начин да стигнем до достатъчно големи приходи. Може би те няма да запълнят всички празноти, но поне ще го направят до известна степен. Като говорим за митата, ме ме интересува защо при транзитните страни се плаща 25% от митото. Така или иначе, ако искате да разчитаме на метата за приходи, ще трябва да сключиваме различни видове споразумения за търговска търговия, защото при тези споразумения митата непрекъснато се упрощават. Така или иначе, много добро обсъждане проведохме. Истинският въпрос обаче си остава – какво ще правим с Европа. Трябва да и намерим бюджет, който да отговаря на визията и на стратегията. И точно за това трябва да се работи веднага. Не е нужно да чакаме Обединеното кралство да напусне, за да имаме по-ясна визия. Мисля, че есента вече ще бъде момента, в който ще имаме по-ясна представа. Господин Олбрихт за заключение. Да, ние сме частично удовлетворени, защото искахме да говорим за настоящото състояние, но комисарят говори по-скоро за бъдещето. Благодаря на изказалите се. Ние, докладчиците, ще се запознаем много внимателно с вашите презентации след заседанието, защото имаше много елементи, за които не остана време да говорим. Ние получихме много информация. Благодарим. Госпожо Тома, няма какво да добавя към казаното от господин Олбрихт. Това изслушване наистина ни дава много материал, нещо, което не винаги се случва. Ние ще продължим да работим. Много се радвам, че се проведе това изслушване. Благодаря на всички участници. Чудесно, всички са доволни. Това е като обсъждаме МФР. Аз мисля, че ние трябва да мечтаем в политиката, а не да се оказваме някакви заложници на МФР. МФР е един инструмент и трябва да се разглежда като инструмент. Европа не е просто мизансцен. Необходимо е да бъдем и по-смели, да знаем каква Европа искаме в бъдеще – защото общественото мнение не е доволно от сегашната Европа. Ще ни трябват нови решения. Много благодаря на нашите поканени експерти, благодаря за разясненията, благодаря на всички, които участваха. Има ли нещо по точка раз? Не. В такъв случай на 28 юни, сряда. Нека ви кажа, че ви предстои нещо също толкова приятно. Отново среща с комисаря на 28 юни. А четвъртък, 29 имаме заседание на бюджетната комисия от 9 до 12.30. Разпускам заседание.